Председателят, преминаваме към гласуване. Моля, заемете местата си. Wir beginnen mit der Entschließung Започваме с резолюцията за положението с правата на човека на полуостров Крим, най-вече положението с правата на човека на кримските татари. Точка 7. Устно изменение от колегата Пленкович. Е, колеги Пленкович. Благодаря, господин председател. Във връзка с устните изменения към седми параграф, Имам техническа промяна в част от изречението договорена